Драги колеги, предлагам да започнем работа. Имаме възможността да работим в залата, в задателната зала на ЕНП, бившата ме поправя, да, която е и залата, в която заседаваше Европейския конвент преди около 10 на години – Благодарим на ЕНП, още повече, че членовете на тази група отсъстват, с изключение на колегата на Ранхо, когато приветствам. Европейската народна партия провежда своя конгрес вчера и днес в Букурещ и само двама-трима от нас са тук като заложници. Проверих кворума и можем да започнем вота. Знаете, че първоначално пред, бяхме предвидили да посветим целия ден на тази среща, но се разбрахме да разгледаме всички точки в дневния ред, в това число и вота преди обяд. И затова ще се стараем да бъдем достатъчно експедитивни, за да постигнем тази цел. Видели сте без съмнение дневния ред. Мисля, че няма забележки по него. За това се счита за прият. Съобщенията на председателя са включени в нашия бюлетин. Кокобюс. Там ще видите и съобщение за среща с журналисти на 7 ноември. Темата, която интересува журналистите е многогодишната финансова рамка. По трета точка ние трябва да одобрим протокол от заседанието 8 октомври октомври и както е обичайно, ако до края на заседанието няма забележки, протоколът ще се счита за прият. Сега няколко думи за тристранната среща във връзка с бюджета. Вчера нашия докладчик Джовани Лавия не можа да присъства, то е от НП, е, и той също така води предизборна кампания в Сицилия. Ще кажа, може би, няколко думи и след това Юта и Дерек Воган, които бяха там. Ако желаят, ще ме допълнят. Тристранната среща беше официална. Тя се занима с бюджета за 2013 година. Докладчиците представиха приоритетите в гласувани от нашата комисия. Следващата седмица ние ще ги предложим за приемане от пленарната зала. Също така разменихме мнения по агенциите. Член 47 от Междуинституционалното споразумение засяга три агенции. С комисията предложихме да се приеме декларация от, на трите институции по трите агенции. Съвета каза, че не е настроен отрицателно, но в момента не може да даде съгласие. Но това, така или иначе, това споразумение не предизвиква съмнения. Разговаряхме също така и за проблемите свързани с кредитите за плащания. Тук е и Франческа Балсани. Тя може да допълни моите думи. Необходими са допълнителни кредити за плащания за от 2012 година и също така трябва да направим оценка на потребности от 2013 година. Ние в парламента, както решихме с координаторите и в комисията по бюджета, отправихме конкретно предложение относно промяната на метода за да се оценят потребностите от кредити за плащане. Отправихме това предложение на света и комисията. Раздал съм ви един документ, който е, създадено, който е създаден след тристранната среща, която проведахме пред няколко седмици с комисаря Левандовски и министър Мавроянис от Кипърското председателство. Целта беше да направим анализ на това как се оценяват потребностите в момента, защо често се получават недоразумения между трите институции и какво можем да направим, за да се преодолеят тези неприятни ситуации. По повод на тристранната среща, се оказва, че а, съществуващата процедура, която позволява на Европейската комисия да прави оценка и да ни предлага конкретни цифри, е сложна, неясна и всъщност е в основата на недоразуменията. Целта ни, аз го казах пределно ясно на съвета, е да направим така, че политическите преговори по бюджета или изменящия бюджет да се водят по ангажиментите, а след това кредитите за плащания трябва да се обсъждат от чисто техническа гледна точка. Как да стане това? в а, нашия доклад предлага всяка държава членка да централизира в обикновено това е в Министерството на финансите или Министерството на бюджета, но всяка държава членка сама трябва да реши. И така, целта е да направи централизирана оценка на потребностите и за, за възстановяване на суми. В момента това се прави от националните органи, които управляват европейските програми и които и връзката и да, и да се поддържа пряка връзка с, с генера, съответните генерални дирекции на Европейската комисия. След това тези генерални дирекции изпращат с определени а, е, корекции данните на генерална дирекция а, е, бюджет. Тази методика е доста неясна и някои органи недооценяват потребностите и крайният резултат е, че независимо от решенията, взимани от генералните дирекции за исканията на разплащателните агенции, се стига до недоволство от Министерството на финансите или бюджета. Обвинявахме ги, но установяваме, че са искрени. Така че целта не е да пречим, а да помагаме на Министерствата на бюджета. От момента, в който всяка страна, взимам за пример моята страна, Министерството на финансите централизира всички искания, всички предложения за разчети и искания за възстановяване на суми, Той сертифицира, публикува, осъществява контрола от националния парламент и оценката се изпраща на Европейската комисия в е, идеалния случай, така че генерална дирекция бюджет да направи одит на 27-те цифри и да установи че потребностите от плащания са валидирани от Министерствата на бюджета и министрите на бюджета не могат да им се противопоставят. Или ако министрите на бюджета установят, че исканията на определени, от определени източници създават проблеми, това са проблеми, които следва да решат помежду си. Това не би трябвало да бъде проблем, по който да се иска Европейския парламент да дава своята оценка. Не може да се иска от него да дава оценка на потребностите на управляващите органи. Националните администрации за проблемите ще осигуряват управление на европейските програми и финансирането свързано с европейската програма. Ние нямаме никаква роля в този процес. не може да се иска от нас да бъдем арбитри между исканията на съвета и комисията. Ние трябва да положим усилия да да стане така, че проблемите за плащания да се решават в една по-техническа рамка. И ако се окаже, че тъй като сме в края на периода и има реални а, потребности, но имаме нужда от определено време, тъй като държавата членка изпитва определени трудности, в този момент министрите ще обсъдят проблема с комисията и нашата намеса няма да излиза извън рамките на това, което се очаква от парламента. И така, ние представихме това предложение. Не знаем дали това може да се приложи от, при последния коригиращ бюджет за 2012 година, но ни се струва, че тази идея е интересна. Ако постигнем съгласие в рамките на тристранната среща или на а, среща за съгласуване, ще го предложим в междуинституционалното споразумение. Ако коригиращия бюджет, по отношение на коригиращия бюджет за 2012 година, помните, че Миналата седмица повдигнахме въпроса за, точ... за функция 5 и днеска трябва да гласуваме. Ние направихме. Има разлика между нас и бюджета, между нас и съвета. Точка 5 е свързан с мобилизация на Фонда за приспособяване към глобализацията във връзка с земетресенията в Емилия, Румания. И ние пледираме за това, че жертвите на това бедствие да не се превърнат в заложници на нашите политическо-административни проблеми в Брюксел и да не се забавя изплащането на помощта, от която имат нужда. Напомнихме, че ако съветът смята, че имайки предвид протокол номер 3, има нужда от становището на парламента преди да гласува проект за коригиращ бюджет, същият протокол предвижда и възможността за неотложна процедура за да се удовлетворят потребностите. И ние пледирахме за това да се подходи към случая като към неотложен. Ние държим коригиращия бюджет да бъде разгледан отделно преди номер 6 и да не бъде отчетен и да не бъде взиман предвид в по, по време на по-продължителните прегоди за бюджет 2013. Това е по номер 5. А номер 6. Номер 6 Европейската комисия продължава да ни държи в неведение. Става дума за е, коригиращ бюджет, който ще даде възможност да се направят плащанията с 2012 година. Знаем, че дефицитът там е около милиард. Европейската комисия ще вземе решение следващата седмица Ясно е, че както и в предишните години, последният коригиращ бюджет се включва в пакет с бюджета следващата година. Франческа, искате ли да добавите нещо? Благодаря ви, господин председател. Вие ни предоставихте много подробна информация, за това нямам какво много да допълня, само искам да кажа, че в контекста на триалога може да бъде добре да добави малко повече към точка 5, особено що се отнася до рисковете. Вие говорите за прилагането на първи протокол – И може би ще ни трябва доста време, за да получим разрешение и това също така може да затрудни по-нататъчните преговори, ако прекалено дълго време ни отнеме да решим този въпрос, свързан с точка 5. Ще внеса устно изменение по два текста в документа, с които ще се изясни нашата позиция, що се отнася до експедитивността. Благодаря ви. Може да се запознаете с това устно изменение в писмен вид и ще може да се запознаете с него преди гласуването. Искате ли да добавите нещо, Дерек? Yeah, briefly, uh, Съвсем накратко, господин председател. Аз съм мисля, че ще постигне много в триалога. Става дума за позицията на всяка институция, що се отнася до бюджета. Разбира се, ние основно сме загрижени за бюджет на парламента и за други раздели. Ние положихме усилия да предложим един отговорен бюджет и мисля, че и комисията и съвета признават нашите усилия да се постигне едно съвсем скромно увеличение следващата година. Мисля, че също така ние трябва да признаем усилията на другите институции и техния стремеж да се поддържат стойностите под нивото 1,9%. Надявам се, че сега и бъдеще съвета ще съгласи с, с възстановяването на стойности, така като бяха заложени в предварителния проектобюджет. Това, което ме шокира, е, че съветът не иска да приеме цифрите, предложени от комисията. Изглежда така, че те не доверяват на честността на комисията и представените от нея количествени показатели. И мисля, че това е политическа позиция на съвета и точно за това е много трудно да въздействаме върху съвета да промени тази позиция, но трябва всичко това да го четем в преговорите по бюджета. To... Благодаря. Юта. дали искате да продължите дискусията? Да, съвсем накратко ще се изкажа. До сега съм участвал в много триалози и помирителни комисии. И бих могла да очаквам изненади от съвета на този етап, но дори аз бях шокирана. Ние искахме да финализираме преговорите по член 27 и да излезем с съвместно изявление. И що се отнася до бюджет и до съпътстващи документи, не успяхме да постигнем напредък. Що се отнася до назначаването на допълнителни служители. Това вече е финансирано, но това вече е финансирано, но съветът не иска да се съгласява с това. Дори и по непротиворечиви въпроси съветът не иска да се съгласи с нас. Не мога да съглася с това. Доста е необичайна тази ситуация. И направо се чуди дали не си губим времето с тия триалози. Превърнал се в нещо като религиозен ритуал. А относно агенциите, аз предложих да приключим с писмена процедура. И ми се струва, че генералният секретарят на съвета не е успял все още да се запознае с този текст, който е съвсем кратък всъщност. И по същество в него се казва, че необходимите средства са налични, че няма да струва и едно евро на общият европейски бюджет, след което по-късно в рамките на общите обсъждане по бюджета ще обсъдим по-подробно въпроса, но изглежда, че този текст трябва да бъде преведен на всички езици, за да може председателството на съвета да се съгласи с това предложение и се надяваме да получим тяхното одобрение писменно в най-скоро време. Джордж Лайан. Благодаря ви, господин председател. Бележка е по неофициалния документ. Аз не успях да присъствам на заседанието на диалога, за съжаление имах други неща. Мисля, че когато Дере говореше, той говореше за политически въпрос. Това не е технически специализиран въпрос. Просто съветът е взел политическа позиция, че на тях не им харесва идеята за 1,9% увеличение. И от политическа гледна точка вие може да наричате тази позиция цинична или каквато и да било друга. Но смятам, че за нас като парламент Въпросът е, че ако държавите членки не искат да се борят за пари, които ще им помогнат да строят пътища и да изпълняват други програми, защо ние трябва да се борим за тях? Спас. Да, напълно сте прав. Всъщност, Джордж, министрите, отговарящи за бюджета в по-голямата част от държавите членки, не са наясно какви са исканията за кредити за плащане, направени от другите административни органи в съответната държава. Ето защо, ако има централизация, това би позволило на всеки министър, отговарящ за бюджета, да има, да може да, да контролира ситуацията в собствената си държава. И най-вероятно той ще може да намали общият брой искания на кредитите за плащания които се подават от неговата държава към Брюксел. И ако се окаже, че въпреки усилията за контрол и за строгост на бюджет, министра по бюджета в 27-те държави членки, сборът от 27-те подадени искания води до общо увеличаване на кредитите за плащания и това е неприемливо, в този случай самите министри ще са задължени да се разберат помежду си и да намалят програмите, във всяка държава членка. Тоест, трябва да им прехвърлим техните задължения, така да се каже. А със сигурност това няма да е лесно приложимо за бюджета за 2013 година. Не знам дали ще имаме възможност да приложим този метод а, за коригиращия бюджет. А, за 2012 година, тъй като комисията ще го одобри след а, няколко дни и невероятно няма да имаме време. Но мисля, че, тази, че този метод ще може да се приложи за бъдеще. Предложихме нашият работен документ. Сега чакаме мнението на комисията и на съвет. Господин Годманис. Много ви благодаря. Искам да кажа две неща. Първо, аз участвам в един друг триалог, по регламента за кохезионната политика и ситуацията е твърде подобна. Вече имахме четири заседания, не знам колко вие заседавахте, колко пъти ви имахте заседания, но ние поне не постигнахме никакви компромиси, въпреки усилията на Данута Хюбнер. Нещата изглеждат така, че явно трябва да се готвим към помирителна процедура – защото не мисля, че 4, 5, 10, 12 заседания по триалога ще решат нещо. И към моя приятел. Не. Ние не се подаваме. Ние просто подкрепяме Европейската комисия, която знае най-добре всичките финансови задължения, политически задължения, всичко, което се отнася до резервите, горните стойности. Онези, които получават пари, се борят за тях. Онези, които трябва да плащат, не искат да плащат. И трябва да се промени цялата многогодишна финансова рамка и така ще се отървете от 6,8%. Например, ако говорим за резервните суми по функция 1А, то ние ще видим, че се изискват поне 50 милиарда за гъвкавост. Но ако съветът продължава да настоява да се урязват цифрите, то ние ще получи много ниски стойности. Да, съветът иска да урязва сумите. Вече са постигнати урязвания, но защо се урязва по такъв начин, а не по друг начин? И това е един въпрос, който много сериозно ще стои през следващите 7 години. Ние знаем много добре, че сега не са времената да се увелича бюджета, но въпрос е как да финализираме бюджета. Трябва да слушате какво казва Левандовски. Той говори как комисията ще заведе дела в съда, как има проблеми с програмата Еразъм, как липсват милиони за това или за това. Но въпросът е, ако ние ще бъдем притиснати, така както през последните две години, и най-вероятно това те ще могат да го направят. Не знам доколко са сериозни намерения да, да ни притиснат въгъла. Но тогава стои въпросът. Какви ще бъдат последиците? Би било много глупаво ние да участвам в този процес, докато някой друг урязва сумите и не обяснява как и защо. Така че моля, чете всичко това, което казвам. Много благодаря. При всички случаи, много бързо отново ще разгледаме този въпрос. Всъщност ви предлагам направо да преминем към точка четвърта от дневния ред – тъй като се вписваме в последователността на дискусията ни до момента, след което ще се върнем на многодишната финансова рамка. И така, преминаваме към точка четвърта, проект на коригиращ бюджет номер 5, който ще гласуваме след малко. А тъй като в момента обсъждаме този бюджет и бюджета за до година, предлагам Франческа да ни представи своята позиция заедно със своето устно изменение. Благодаря ви, господин председател. Подробно разгледахме въпросите, свързани с точка 5 от бюджета и говорихме за това вчера на заседанието на трилога. Има следни... Съществуват следните въпроси. Първо, фактът, че съветът продължение на 8 седмици трябва да проведе необходимите консултации с държави членки и се изисква двумесечно на процедурата. И тук имаме сериозен проблем. Затова предлагам устно изменение, което вече вие го получихте в писмена форма. Става дума за два нови текста в документа. Тези текстове се занимава точно с опитите на парламента да дължи процедурата с още две седмици, което означава, че всичко ще потъне заради продължителността на помирителната процедура. Така че аз предлагам да започнем веднага. И да настоявам веднага да започнем и смятам, че това трябва да бъде утвърдено на пленарно заседание на парламента през ноември, за да приключим парламентарния цикъл от процедурата в рамките на месец ноември. Смятам, че това е най-добрата стратегия и за целта днес трябва да гласуваме по изменение по точка 5 от бюджета. Така че това, предполагаме единственото изменение, което сте видели. Бяха получени други изменения до крайния срок, но в тях нямаше нищо особено ново. Затова искам да ви помоля да гласуваме за изменения текст, изменен чрез устните изменения. Благодаря, Франческа. В допълнение ще гласуваме и по правното основание за мобилизиране на фонда. Значи ще по този въпрос е в Букурещ на Конгреса на НЕБ и да ме помоли да го заместя. Ще кажа само накратко, че разполагате с необходимата информация в Common News. Става въпрос за оказване на помощ на региона на Емилия Романия. Както знаете, там имаше серия от земетресения. Всички гледахме ужасяващите картини по телевизията. Те доведоха до смъртта на 27 души. Раниха, други 350 бяха ранени и 45 000 души бяха евакуирани. Общият размер на щетите се изчислява на 13 милиарда евро. Общата сума на щетите, днесите щети се изчислява на 13 милиарда евро. Разбира се, няма да успеем да компенсираме цялата тази сума, което представлява 0,86%, т.е. почти 1% от БВП на Италия. И това надхвърля четири пъти прагът, позволяващ мобилизирането на фонда. Ето защо се предлага мобилизирането на помощ от 660 милиона евро от бюджета за 2012 година. Някой иска ли думата по мобилизирането на средства от фонда? Изглежда не. В такъв случай ще гласуваме този проект на коротиращ бюджет след малко. Благодаря на Франческа. А сега ви предлагам да се върнем на точка 6 от дневния ред, а именно преговорите по многогодишната финансова рамка. Ивайло и Жан-Люк са тук и могат да допълнят казаното от мен. Ще обобща положението. От последната среща, последното заседание на Комисията по бюджети се проведе съветът по общи въпроси в вторник и имаше среща на, на групата за контакт вчера сутринта. На съвета по общи въпроси за трети път Цялата делегация на Европейския парламент беше поканена да вземе участие в на неформално заседание изцяло посветено на многодишната финансова рамка. Това беше една работна закуска, която се проведе в вторник от 8 до 10.30 сутринта в Люксембург. в на един нов работен документ, от няколко страници, представен от кипърското председателство, се проведе това заседание, като той засягаше няколко хоризонтални въпроса, като например макроекономическата условност, проблема с а, а, прехвърлените плащания, проблема с резерва за с, за резервните средства и и основните съдържания според кипърското председателство, основавайки се на гласуването в комисията по бюджети, по мъждиният доклад. Ние представихме основните елементи за за парламента, като очакваме това гласуване да бъдат подкрепени от гласуването пленарна на заводната седмица. Нямаше особено голям напредък, тъй като по-голямата част от министрите знаят, че преговорът страна на съвета ще се ръководят от самият председател, господин Ван Ромпой. Ето защо всеки от тях само повтори позицията на собствената си държава. И още веднъж основното разискване беше между двата противоположни лагера, а именно привържениците на по-доброто изразходва на средствата от една страна, ръководени от Обединеното кралство и привържениците на сближаването от друга страна, като говорител на тази лагер в този случай беше министрът на Словакия, защото това заседание се проведе няколко дни след срещата в Братислава на групата на приятелите на сближаването. Разбира се, нашата позиция се доближаваше повече до позицията на приятелите на сближаването и подчертахме кои са важните за парламента елементи. Останахме доволни от факта, че основното ни притеснение от самото начало на процеса, а именно гарантирането на процедурата на съвместно взимане на решение, е принцип, който добре се възприема, който напълно се възприема от министрите, както и от председателя Ван Ромпо и неговите сътрудници. И така, вече преди няколко седмици започнахме преговори в рамките на формалните и неформалните странни срещи. Колегата Голдман и се спомена от от тези срещи. Обсъждаме политиките, които ще се финансират в рамките на новата бюджетна рамка и преговорите напредват с различна бързина. Много често съветът не е в състояние да представи своята позиция, тъй като все още не е постигнато споразумение в самия съвет и няма ясен мандат за преговорите с парламента но преговорите са започнати и има съгласие, че няма нужда да очакваме край на бюджетната процедура, за да напрегнем по правните въпроси. Тоест трябва да се постигне напред по всички въпроси, изключение на конкретните суми. И всички много добре си дават сметка, че ако се постигне споразумение на Европейския съвет през ноември по един текст, който определя дадени юридически елементи, които съгласно договорът от, от е, Лисабон попадат е, в рамките на процедурата по съвместно взимане на решение, Европейския парламент не може да се съгласи с тази процедура, тъй като правните елементи не са прияти съгласно процедурата предвидена в договора. Така че Струва ми се, че за момента нещата са възможно най-добрите. Разбира се, положението не е идеално, но е максималното, на което може да се надяваме в момента. Относно собствените средства, останах с много положителни впечатления от това заседание, но Жан Люк остана с противоположното усещане – Тук, разбира се, говоря а, под приятелски контрол на Жан-Люк. Просто имаме различна гледна точка върху нещата. Аз а, имам предвид пъти, който сме изминали, а той мисли за пътя, който ни остава да изминем. Така, ако се замислим къде бяхме преди 6 месеца или преди една година по това досие, може да установим, че сме изминали наистина огром. Преди 6 месеца, споразумението по този въпрос ни се струваше пълна утопия. А не само, че разглеждаме, продължаваме да разглеждаме а, този въпрос, но и самата тема за приходите е част от всички преговори. Кипърското председателство обяви, че другата седмица ще представи документ, в който се обобщават проблемите, свързани с собствените средства. И от 28-те изказали се на съвета по общи въпроси миналата седмица, във вторник, извинете, почти всички се съгласиха тази тема да се обсъжда и само двама министри, т.е. министърът на Швеция и на Холандия, заявиха, че не искат тази тема да се обсъжда. Министърът на Обединеното кралство не се е изказано, но предполагаме, че той споделя тяхното становище. Но това показва, че се променя становището относно необходимостта да се промени системата за приходи и собствени средства на Европейския съюз. Тоест, сега трябва да докажа своята теза тези, които са против промяната на системата. разбира се, винаги могат да се опитат да упражнят своето право на вето, но ветото все още не значи довод и аргументация на тезата. Разбира се, имаше и по-малко положителни елементи. Да, хубаво е да се говори по въпроса. Има желание за постигане на споразумение. И делегациите на различни държави членки, като Италия, Франция, Полша, Белгия, са наши съюзници. Според тях общият компромис трябва да съдържа и част посветена на приходите, което е много положително. Но за да постигнем тази промяна в нагласите, ни беше нужна цяла година. И ако нагласа се е променила, все още не сме започнали да работим по същество, с изключение на данъка върху финансовите сделки. Както знаете, вече има споразумение, че ще има засилено сътрудничество по тази инициатива и вече никой не се противопоставя на идеята държавите, които искат засилено сътрудничество по тази инициатива, да пристъпят към него и на следващият еко, на заседание на ЕКОФИН официално ще се започне процедурата. Както знаете, трябва най-малко 9 държави членки, за да се започне процедура по засилено сътрудничество, а за сега 11 държави са подписали писмото с искане за засилено сътрудничество. Но за сега някои държави членки са против този данък да допринася за собствените средства на Съюза, включително и Германия. На второ място не всички държави членки ще вземат участие в това засилено сътрудничество. И трето, другото предложение, което беше представено, все още не беше разгледано по същество, а именно реформата на системата за ДДС. Знаете, че Европейския парламент има своята позиция. Това е докладът на Жан Люк, който беше гласуван в Комисията по бюджетен контрол, който ще бъде гласуван една седмица в пленарна зала, но за сега няма консенсус относно реформата на ДДС. И единствено възоснова на работния документ на председателството, който ще бъде представен до година, ще започнат преговорите в съвета. А до Европейския съвет през ноември ще има едно заседание на Корепер на 31 октомври. Има заседание на Корепер всяка седмица, както знаете, но ще се проведе само един съвет по общи въпроси на 20 ноември, само няколко дни преди Европейския съвет. Така че ще бъде доста трудно да се финализира краят на първоначалното споразумение по този въпрос до края на ноември. Така че от тази гледна точка разбирам притесненията на Жан Люк. Но все пак напредвам по това досие с неочаквани темпове от по някои елементи, въпреки че ще бъде трудно да завършим работата по него до края на ноември. Що се отнася до проблемът и въпросите, които се поставиха с предложението за създаване на бюджет за еврозоната. Знаете, че обсъдихме този въпрос надълго и на широко в Комисията по бюджети. Миналата седмица обсъжда се на съвета по общи въпроси на последното им заседание, но ние не присъствахме в тази част от съвет. Не бяхме поканени да вземем участие на тази част от заседанието на съвета. Говори се за обединяване на бюджета на еврозоната, но ние а, разбира се държим на единността на бюджета на Европейския съюз. Това беше заложено в доклада на Шорм и е ясно, че политическите групи ще искат да се засили частта от междения доклад, която настоява върху единността на европейския бюджет и необходимостта всички финансови ангажименти, свързани с европейските политики и солидарността, да се обединят в един общ документ. И тази единност на бюджета, която е основен демократичен принцип, приложим във всичките ни държави членки, позволява от една страна да се прави проверка на всички използвани финансови средства, а от друга страна позволява парламентарен, демократичен и контрол от страна на медиите за освояването на бюджета. И от тази гледна точка мога да отбележа, че Европейският парламент искаше Европейският фонд за помощ за развитие отново да бъде включен в бюджета. Пускахме също така и програмите, които а, трябваше да се извадят от бюджета съгласно предложението на комисията като ИТЕР, например, отново да се заложат в бюджета със съответните кредити и като цяло предложението ни беше всички ангажименти, които се поемат в рамките на Банковия съюз и на економически паричен съюз, да се включат в европейския бюджет или да бъдат публикувани под формата на приложение към бюджета за информация. И ако въпросите ако тези въпроси се решават на междуправителствен принцип, а не чрез общите процедури за взимане на решения в Европейския съюз. Това е позицията ни относно идеята за създаване на бюджет за еврозоната. По този повод единственият министр от 28-те, тъй като участва и министърът на Хрватска, който се спря изрично на въпроса за бюджета на еврозоната, беше министърът на Германия. Той много ясно заяви, че тази идея поне от части идва от Берлин, но че самата дума бюджет не е уместна. Политическата воля е да се засили солидарността между държавите от еврозоната чрез съответните финансови средства, но тези финансови средства не трябва да, се, да са част от отделен бюджет. Виждате, че в предложенията за заключение на съвета от тази седмица председателят Ван Ромпо е включил един параграф, посветен на тази тема. И в него вече не се говори за централен бюджет за еврозоната, а се говори за fiscal capacity или за, бюджетен, за бюджета капацитет. мисля, че ще знаем днес или утре, съответно в зависимост от това, което се приема като заключение на съвета, каква е разликата между бюджет и бюджетна способност или бюджетен капацитет. Но ние много ясно заявихме, че парламента не може да даде своето съгласие за многогодишната финансова рамка, ако не получим разяснения относно проектите в рамките на съвета, за допълнителен бюджет, за допълнителен, допълнителни фондове и за допълнителни средства. Всъщност, нашите докладчици смятат да предложат засилване на съответните параграфи в междинният доклад, за да стане това съвсем ясно и така стигам до въпроса за заседанието на групата за контакт, който се проведе вчера. По време на това заседание председателят Шурц заяви, че иска да има някаква идея за това, което ще се обсъжда на Европейския съвет днес и че трябва по някакъв начин да се изкаже пред, че има нужда от насоки за изказването си пред съвета. Постигнахме споразумение той да повтори най-общо това, което ви представих преди малко. И приключихме заседанието на тази група за контакт с молба към докладчиците да изготвят изменения на междинния доклад – и тези изменения може да бъдат внесени не от името на Комисията по бюджети, а по политически причини да бъдат внесени от политическите групи или поне от политическите групи, които смятат, че са част от групата на приятелите на многогодишната финансова рамка. И тези изменения ще бъдат гласувани в пленарна зала идната седмица. Това, което имах да кажа, може би Ивайло ще ни каже нещо за съдържанието на тези изменения. След което разбира се Жан Люк, Юта и всички останали могат да вземат думата. Uh, uh, uh, are... Благодаря. Продължаваме да работим по измененията, тъй като Раймар още не е пристигнал в тази зала. Трябва да финализираме въпроса за данъка, но искаме да включим нова точка от преамбюла с позоваване на член 310 от договор, в който и дам да се говори, че всички разходи и приходи на Съюза да бъдат отразени в бюджета, нещо, което се отнася до единството на бюджета. След това предлагаме да имаме друга точка от преамбюла и там да се казва, че е необходимо да се гарантира средносрочна помощ за държавите членки от еврозоната и също така да се гарантира финансирането на Европейския механизъм, стабилизационен механизъм. Също така и искаме да включим една точка, която отразява формулировките на господин Ван Ромпой и там да се казва, че всяка нов, всеки нов фискален капацитет на членовете от еврозоната трябва да отговаря на необходимостта да се отговори на асиметрични сътресения. В допълнение към функциите на многодишната финансова е, рамка и това трябва да се разработи в е, рамките на Европейския съюз. Тоест, е, че фискалния капацитет трябва да бъде част от европейския бюджет с зачитане на единството на този бюджет и такъв бюджетен или фискален капацитет би могъл да се включи в специална нова функция на многогодишната финансова рамка, за да се гарантира прозрачност и видимост на тази част от бюджета. Така че ние сме готови да включим една такава функция в бюджета за тази цел. Така че това са основните ни предложения. Има някои по-незначителни предложения, например по собствените средства. Ние първоначално призовахме държавите членки да изразят своето мнение и сега комисията трябва да реагира на предложенията на държавите членки. Благодаря, Иван. Жан-Люк, искаш ли? Не, нямам какво особено да добавя към казаното от вас. Всъщност, е, достоинството на нашата работа е, че всичко сме сложили на масата и в е, преговорната котия включва всичко това, на което винаги сме настоявали. Заедно с това обаче, сение на собствените ресурси не, не желая да води дискусии, не желая да води дискусии по ДДС. Що се отнася до данъка върху финансовите сделки, е, тя, той е в рамките на засиленото сътрудничество – Другата идея е да има собствени ресурси, но за така наречения бюджет на еврогрупата. Това означава, че има опасност при среща на върха на ноември да по собствените ресурси да не бъде представено нищо конкретно, тъй като не, са, не е подготвено досието. Комисията не е готова да представи нови предложения. Това означава, че ако не постигнем резултат по данъка върху финансовите сделки, ще пострада и ДДС и можем да се окажем през ноември в трудна ситуация, въпреки че въпросът все още е на дневен ред. Сега да направя едно сравнение с гинекологията. Надяваме се, че бебето ще се роди, но става дума за гестация на мамут и не сме сигурни, че в очаквания срок то ще се роди. И сега идеята е да пред... груп, политическите групи да представят измененията. Има ли други изказвания? Няма. Благодаря. Nous euh, pouvons passer au point, suivant. Можем да преминем към следващата точка. Връщаме се към точка 5. Давам. Но точка 5 докладчик е господин Фернандес, който не е тук. Давам думата на Юта Халк за Европейският банков орган. Благодаря. Банковият орган е известен като орган, но всъщност това е агенция. Е, ausgestaltet und ausgestattet ist im letzten Jahr. В сегашния си вид, който беше прият миналата година, Правителствата каз, миналата година настояха за засилен банков надзор. И по този начин ние ще можем да рекапитализираме банките. Следователно, беше казано, че и Европейската Централна банка е надзорен орган, което и изисква законодателство. Аз не знам дали трябва да обсъждаме какво е, каква е била работата на експертните финансови комисии. Има едно нещо обаче, което е ясно, а именно четирите изменения, които сме включили в нашето становище по правното основание, е, че ние искаме да знаем как ще се финансира Европейския банков орган. Не искаме това да бъде както в миналото. Не искаме това да е предмет на преговор искаме комисията да ни каже веднага, след като приключи законодателния процес, за какво точно ще става дума. Искаме коригираща, коригираща финансов разчет. Искаме да знаем какво ще предвиди комисията в бъдеще при разпределението на финансовите средства и дали то ще бъде достатъчно. Очевидно ще трябва да преговаряме с съвета. Третото изменение има за цел да гарантира така, щото постигнатото през последните три години споразумение с съвета и комисията да се изпълнява. И тук ние сме предвидили на какви условия трябва да отговарят страните, в които се намират агенциите. Четвърто изменение е пределно ясно. Не искаме комисията да претендира, че всички задачи могат да бъдат поети от служителите, които в момента работят в Европейския банков орган. Искаме комисията да следи много внимателно въпроса с персонала, така че да има достатъчен, достатъчен наброй служители. Това са нашите становища. Всичко това, което казваме в тези изменения е естествено но опитът ни учи, че е полезно специално да се посочат тези въпроси. Благодаря, Юта. Всичко е много ясно. Има ли въпроси, коментари, предложения към Юта? Няма. Благодаря и като докладчик. Преминаваме към девета точка господин Ставракакис, механизъм за гражданска защита на Европейския съюз. Благодаря. Комисията направи предложение за новия механизъм за гражданска защита на Европейския съюз. Целта е да се координират и съгласуват дейностите на държавите членки да не забравяме, колеги, че механизмът за гражданска защита има добавена стойност и то е израз на солидарността на Европейския съюз с гражданите му, но и с гражданите на трети страни. Предложението има за цел да повиши ефективността, да подобри превенцията и да повиши способността за реагиране при бедствия, както знаем, превенцията и подготвеността е най-добрият отговор. Ето защо искам да кажа, че съм много доволен от предложението направено от комисията, по-конкретно акцента а, върху а, спасителните операции. Няма да ви да навлизам в подробности на предложените изменения. Те са ви и в досието ще се спра на два, на две важни на, два, на два важни аспекта превенцията и координацията с а, други а, страни. Това е много важно, имайки предвид е много по-добре да се полагат усилия за превенция, необходимо е да разполагаме с, добра, с добри познания и тези, познания, тези знания да могат да се обменят. Държавите членки трябва да представят своя план за управление на риска до края на 2016 година. По отношение на разпределението на средствата, предвидени за спасителни операции, че тези 511 милиона не са достатъчни, имайки предвид бедствията, които засегнаха Лигурия. Те засегнаха селското стопанство, жилищата, както казват италианските власти. Има нужда от няколко милиона повече и това, което се предлага е само капка в морето. Трябва да се използват средствата по фонда за солидарност. Също така е задължително да можем да реагираме при катастрофи като тази в Емилия Романия и земетресенията. И тук е необходима превентивна работа средствата, които са необходими, за да се борим срещу последствията от земетресения и наводнения са по-големи от това, което е предвидено. И има и механизъм за предупреждение в повечето страни, но е необходимо да се да предоставим финансиране чрез синергия с други дейности. Фондът за солидарност и ФЕДЕР и други. Фондът за социално сближаване трябва да се използва за да за стимулиране на политики за превенция. По отношение на превенцията, трябва да се насърчава взаимодействието и координацията, така че да се подобри ефективността. Също така трябва да има взаимодействие с хуманитарната помощ на Европейския съюз и фонда за развитие. Както, що се отнася до фонда за солидарност, искам да кажа, че имал случаи, в които мобилизацията не беше достатъчно бърза. Необходимо е това да се промени, за да имаме по експедитивна система за предупреждение и да можем да действаме по по-гъвкав начин. Това е господин председател. Благодаря ви за вниманието. Благодаря господин докладчик. По предложението на нашия докладчик за създаването на този механизъм за гражданска защита, както той ни обясни, той допълва фонда за солидарност. Има ли коментари? Алда има думата. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на всички, които се изказаха. И също така бих искал да благодаря на господин Ставрак Кис. Гражданската защита е изключително важна за Европейския съюз. Аз съм и член на Комисията по околната среда и обществено здраве и затова внесох някои изменения и в това си качество. Смятам обаче, че в гледна точка на Комисията по бюджетите има две ясни теми, които изискват мини изменения и точно тях искам да внеса. Мисля, че всички сме съгласни с казаното от нашите колеги, що се отнася до средствата, които са под това, което е необходимо. И това става ясно, когато се случи някое природно бедствие или някоя авария. Тогава се оказва, че нямаме достатъчно пари. Според мен, Предложението на комисията предлага 53% за гражданска защита и 47% ако не греша, трябва да бъдат насочени за действия извън Европейския съюз. Смятам, че това съотношение трябва да се промени. Трябва да се засили значително защитата в Европейския съюз с малко намаление на гражданската защита и действията по нея извън Европейския съюз. Причината е съвсем ясна. Средствата от самото начало са твърде малки, така както са предвидени. Затова смятам, че трябва да имаме реален бюджет, който да отговаря на наистина на целите на този инструмент. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам друг да иска думата. Благодаря на господин докладчика. Припомням, че крайният срок за внасяне на изменения е утре в 10 часа. Предвидели сме гласуването в нашата комисия за 15 ноември, за да може комисията по околна среда, която е водеща комисия, да гласува на 28 ноември. И този текст би трябвало да бъде гласуван в пленарна зала през януари. Благодаря ви. Както виждате, сме по-напред от предвиденият график, което е прекрасно. И пристъпваме към гласуването. Всъщност, преди това, може би, ще направим почивка от няколко минути, за да се уверим, че всички колеги, които се намират някъде в сградата, но не в залата, ще се присъединят към нас. Радвам се също така, че политическото равновесие, което изобщо го нямаше в началото на заседанието, сега се възстановява чрез е, количествено, е, чрез много доброто качествено присъствие и завидното количество на присъствие на представители на моята политическа група. И тъй като гласуването не трябва да е, продължи повече от необходимото, предлагам да продължим направо с заседанието на координаторите в присъствието на преводачите. По този начин ще приключим с цялата предвидена работа преди обедната почивка. И така излизаме в 2 минути техническа почивка. Chers collègues, nous reprenons notre. Уважаеми колеги, продължаваме с работата. Всъщност май избърках като дадох почивка, за да могат отсъстващите да дойдат. Резултатът беше, че присъстващите си отидоха. На френски има поговорката, че пътят към ада е усеян с добри намерения. Est-ce qu'on peut considérer que tout le monde est là Je ne vois pas le coordonnateur. Можем ли да сметнем, че всички са тук? Не виждам координаторът на социалистите, но предполагам, че ще дойде. En tout cas, euh, je crois que tout le monde peut voter. Il n'y a pas... При всички случаи смятам, че всички могат да гласуват. Не мисля, че има представители в повече на някои от групите. Гледам специално към зелените, но мисля, че и при тях няма никой в повече. И така. Ще е, гласуваме по предвиденият ред. Започваме с коригиращ бюджет номер 4. Pardon, 5, oui, 5. Коригиращ бюджет на номер 5, който ни беше представен преди малко от Франческа. Има и устно изменение, което също ви беше раздадено. И ще го гласуваме амблок, заедно с колкиращия бюджет, като трябва да се направи едно важно уточнение. Това е политическо гласуване. Не може да бъде гласуване с правно естество, Марта, добре дошла. Опитвам се да запълня някак времето на заседанието, очаквайки вашето постигане. И така, пак повтарям, гласуваме по коригиращи бюджет номер 5 и това е индикативен политически вод. И няма как да е друг вид гласуване, защото съвета все още не е гласувал. И както вече казах, ние се надяваме съветът да тълкува по съответният начин протокол номер едно на договор от Лисабона. Междувременно Георан Ферм вече е тук и може да гласуваме. Кой е за? Против? Един против. Въздържали се? Приема се с устното изменение. Благодаря на Франческа Балцани. Относно мобилизирането на фонда Солидарност, доклада на Фернандес и правното основание за против един против, въздържали се, приема се. По точка 12. Докладчик е Лас Лушовиян. Има ли изменения? Докладчикът не е тук. Но все пак можем да представим позицията му по всичките изменения. Отново остава въпрос за мобилизиране на фонд, но този път става въпрос за фонда за приспособяване към глобализацията. И става въпрос за мобилизиране в полза на, франс... на датското предприятие Вестас. Изменение е, трето, кой е за? Против? Ще проверим електронно. Ако разбира се, сте си взели картите за гласуване. Donc, c'est l'amendement. И така гласуваме Всъщност, нека първо да проверим, че имаме необходимия кворум. Да, всичко е наред. Какви са инструкциите за гласуване на моята група? Pas de pression sur le président. Pas de pression sur le président. Приключваме край на гласуването. Какъв е резултата? 12 за, 11 против. Вие за ли сте? Не, например, системата не работи. А вие сте против. Против ли сте? Жанок също. В такъв случай е 13 против и 12 за. Може би е добре да повторим гласуването. Пад <laughs> pas de pression, simplement invitation à recommencer. И така ще ви помоля отново да гласувате. И така, отново гласуваме изменение номер 3. Докладчикът е против. Гласуваме 25 члена имат своите карти за гласуване. Всички карти за гласуване работят. Резултатът е 12 за, 13 против и нямаше проблеми с картите за гласуване. В такъв случай изменението се отхвърля. Изменение четвърто на перванш БРС. Докладчикът е за. Кой е за? Против? 3 против, въздържали се, приема се. Изменение 5. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Мисля, че мнозинството е като преди малко, но нека все пак да гласуваме. Изменение 5. Докладчикът е против. 25 карти за гласуване има. Всички гласуваха. Поздравления за което. 11 за, 14 против, Отхвърля се. Изменение 6 на Александър Алваро. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следва поредица от изменения на Перванш Берес до края на страницата. Става просто 4 изменения. Може ли да ги гласуваме анблок? Не. Приятелите от групата на либералите не искат. Добре, тогава гласуваме изменение 7 за. Против. Едно, две, трима против. Въздържали се, приема се. Изменение 8 за. Против. Трима, въздържали се, приема се. Изменение 9 за. Против 4 против, 5 против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, само един против, въздържали се, приема се. Всичките бяха прияти, но с различно мнозинство. Изменение 12 на Александър Алваро. Докладчикът е против. За 7 човека, против всички останали, въздържали се, отхвърля се. Измененият 11 на Ричард Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се със същото мнозинство. Изменение 13 на Перваш Берес. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Изменение 14 на Ричард. Докладчикът е против. Кой е за? Четирима против, бълшинството, въздържали се, отхвърля се. Изменени 15 на Първанш БРС. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Един против, въздържали се, приема се. Изменение 16 на либералите. Докладчикът е против. Кой е за? Петима. 8. Кой е против? повече от 8 човека, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 на Перванш Берес. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 18 отново на Перванш. Този път докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. По съображението от преамбюла има едно изменение на либералите, докладчикът е против. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст електронно. Защо не? Всички имаме картите си. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Всички гласуваха. 18 за, 4 против и 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. Въпреки, че не го чета отсъства. alors, euh, on, vote en même temps le, virement correspondant. Гласуваме и съответното прехвърляне, съответния трансфер, трансфер 28, отговаря на същата програма. Предполагам, че остатък ще бъде същият. Кой е за? Против? Четирима. Въздържали се? Добре. И трансфера е прият. И така преминаваме към мобилизирането на същият фонд, но в полза на Ман Роланд от Германия. Тук няма изменения. Секретарята нещо е позаспал тази сутрин. така има четири изменения на перванш. БРС. Можете да ги обсъдим на блок. Прекрасно. Докладчиката е за. Кой е за? Против? Трима. Въздържали се. Приемат се. Изменение 6 на групата на либералите. Докладчиката е за. Кой е за? Против? Четирима. Въздържали се. Приема се. Изменени 7 и 8 на перван. Ще ги гласуваме на блок. Докладчиката за. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 9 на либералите. Докладчиката е против. Кой е за? Шестима. Против. Отхвърля се. Изменение 10 на Пермаш ПРС. Докладчикът е против. Кой е за? Против всички останали, въздържали се, отхвърля се. Изменени 11 на либералите. Може да гласуваме 11 и 12 заедно. Амблок. Докладчикът е против. Кой е за? Шестима против. Останалите въздържали се, отхвърлят се. Изменение 1 по на либералите. Докладчикът е против. Кой е за? 7 човека, кой е против останалите, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към окончателното гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Разбирам, че координатор от либералите иска да гласувате с въздържали се. Край на гласуването. 18 за, 4 против и 3 въздържали се. Приема се. Поздравления. Така че ще гласуваме и съответният трансфер. Трансфер 27. Кой е за? Благодаря. Против. Юта и Марта. Въздържали се? Приема се. С малко по-различно мнозинство. И сега преминаваме към доклада на Ауда за режимът на фонда за приспособяване към глобализацията и тук ни чака доста по-дълго гласуване. Voilà. Alors là, euh, nous avons. Списъкът за гласуване е доста по-дълъг и Алда ще ни обясни какво всъщност предлага. Благодаря, господин председател. Само няколко встъпителни думи. Искам да благодаря на всички политически групи за съдействието и сътрудничеството в хода на всички срещи. Благодарение на него излязахме с възможно най-добрия текст. Аз мисля, че този фон трябва да се запази. Е, отчита се ползата от него. Заедно с това обаче трябва да упростим процедурите които сега са доста сложни. Опростяването е задължително, за да може да се осигури достъп до средствата, при това в разумни срокове. Освен това имаме нужда от ясна дефиниция на евентуалните получатели. Има консенсус фонда да се запази в рамките на многодишната финансова рамка. В противен случай той ще си остане с един чисто академичен и платоничен характер. Ние искаме нужда от истински фонд, така че при неотложни ситуации да имат достъп до него. В администрацията на фонда се намесват различни органи. Нека да упростим нещата. Вече беше казано на бюрото, но за изменение 53 аз съм за. Искам да спомена още няколко изменения. Едното от тях е свързано с изменение 11 за и повишаване с 18% за страни, изпитващи реални трудности. може да създаде впечатление, че онова, което е предвидено за различните страни, не е много, но нека да обърнем внимание на бъдещето, е, така че да сме сигурни, че страните ще могат е, действително да извлекат полза. Много добре. Благодаря, госпожо докладчик. Всички ли си извадихте списъците за гласуване? Двадесет трето изменение на групата на либералите. Докладчика е против. Кой е за? 8. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Сега а, гласуване амблок за земеделските производители. А ако гласувате против, а, премахваме всички текстове, в които се появява думата производители. И обратното е вярно. Ако гласувате за, навсякъде включваме производителите. Кой е за изменението? Кой е против? Двама. Въздържали се? Следователно, от целият текст заличаваме думата производит, сълскостопански производители. Изменение 68 на групата на либералите. Докладчика против. Кой е за? 6. Против. Мнозинството въздържали се. Отхвърля се. Компромис А голямо. Кой е за? Против. 8. Въздържали се. Приема се. Сега стигаме до изменение 73 на Ангелика Вертман. Докладчика против. Кой е за? Против. Да проверим. Забавно. Междувременно се появи една карта за гласуване повече. Така, гласуването приключи. Приема се. 74 на групата на либералите. Докладчик е против. Кой е за? Либерали, консерватори, госпожа Андреасен. Кой е за? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис бе голямо. Кой е за? Против. 8 души. Въздържали се. Благодаря. Приема се. 11 изменение на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Мнозинството е против. Компромис С. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Осемдесет четири също пада, така ли? Компромис Д. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. пада и 88 изменение. Преминаваме към компромис е голямо. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 99 Ангелика Вертмен, докладчик е за, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 100 Ангелика Вертмен, докладчик е против, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 101. Алваро, докладчика е против, кой е за? Авторът и... Не само авторът, кой е против? Въздържали се. Мнозинството е против. Отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Има ли инструкции на НП? Александър проведе много сложни преговори. 21 гласуват, Пет има не знаят как да гласуват. Опитайте се все пак да излезете в позиция. Разбира се, можете да се въздържите, но трябва да гласувате. Край на гласуването. 12 за, 14 против. Отхвърля се. Да гласуваме 120 на Джордж Вайн, докато е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 103. Барбара. За съжаление не е тук. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 104. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105. Салвадор Седо и Алабард. каталанско изме, каталунско изменение. Много интересно от етнологическа гледна точка. Докладчикът е за, представете си. Кой е за? Против. Въздържали се. Подкрепяме Каталуния. Проблемът е вътрешен за Испания. Никога не бихме се намесили. 106 с Ангелика. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис F. Кой е за? Не всички. Кой е против? Въздържали се. Мнозинството е за. 109 на Барбара. Съвместимо. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме трите измерения на Оваро Блок? Не. 114. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 115. Кой е за? Против. Въздържали се също се приема. 116 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 119 трябва да се гласува. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се отхвърля се. 119 на 118 на Барбара. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 117 Изабел Дюран, докладчик е за, кой от вас е за? Против. Въздържали се, приема се. 120 докладчика е за, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 121 и 122 може ли заедно? Не може. 121. Алваро. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 122 за. Против. Въздържали се. Приема се. 123-124. Докладчикът няма становище. Кой е за? Те са идентични. И, становч... и докладчикът няма мнение. За, против, въздържали се. Отхвърлят се. 125 на Барбара. Докладчика е против. Кой е за? Против. Абстенсион. Il est adopté. Пре... Приема се. 18 на докладчика е съвместимо. Със 125. Докладчик е за, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 130. Алваро. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 131. Съвместимо с компромис F. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 132. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 19 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 133 на Барбара. Докладчиката е за, кой от вас е за, против. Въздържали се има мнозинство. За приема се. 134. Докладчикът е за. Кой от вас е за? Против? Отхвърля се. Компромис Ж. Не по-късно от 12 месеца и така нататък. Кой е за? Против. Възражали се, приема се. 139 Барба, е за. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 138. 140. Може ли блок? Докладчика е против? Не, не може. Много сме прецизни в работата си. Така, 138. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 140. Мисля, че забравихме да гласуваме 20-то изменение. It was withdrawn. Председателят казва, беше оттеглено. В моя списък за гласуване няма 20 изменения. Оттеглено. Отхвърля се, каза докладчика. А, сега пък не знам къде бяхме стигнали. 140. За. Против. Въздържали се, приема се. 141. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Трябва да проверим. И така, 141 изменение, моля гласувайте. Двама души в повече. Край на гласуването. Приема се. 142. Докладчик е за. Кой от вас е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 143. Разделно гласуване. Първата част, която завършва с By the 31st of December. Кой е за? Против. Бих предпочел да проверим. И така, първата част на 143. Гласувайте. Край на гласуването. 14 за, 13 против. Първата част се приема. Втората част да се премахне текста with the assistance of external experts. Кой е за? Против? Въздържали се? изчезва. По преамбила 24. Докладчика е против. Кой е за? Жан Люк. И аз. Против. Въздържали се. Ние не съществуваме. Три изменения на Изабел Дюран. Може ли да ги гласуваме заедно?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 подкреп, това изменение се приема. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 докладчика е против, кой е за, против. Въздържали се, отхвърля се. 35 на либералите, докладчика е против, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 39 на Барбара. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис хаш. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 48 на либералите и 49 на Джордж Лайен е със съвместими. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържалите отхвърлят се. 50 на докладчика. Кой е за? отпада, защото 47 беше прието. Има осно изменение на докладчика, което обаче не пада. То призовава за заличаване на текста The Inclusion of Pecuniary Allowances и така нататък. Кой е за? Трима. Четирима. Пет. Против. Повечето. Отхвърля се. Компромис и. За. Против. Възражали се. Приема се. 53. Докладчикът е за. Кодва се за. Против. Въздържали се, приема се. 54 пада. 55 докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 56 докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 57 докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 6 на докладчика за против. Въздържали се, приемат се. 7 на докладчика за против. Да проверим. Мисля, че се отхвърля, но по-добре да проверим. Гласувайте, унези от вас, които не говорят по телефона. Край на гласуването. 12 за, 13 против. Отхвърля се. 64 на Барбара Матера. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 65. Давид каза. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме 66-67? Не може, ми казват. 66. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 67. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 4 против, 5 въздържали се. Поздравления за докладчика. Доклад по много важна и същевременно трудна тема. Сега можем да преминем към прехвърлянията. Остават ли ни такива? Давам думата по 15-та точка на Франческа. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че този пакет наистина е много сериозен и силен. И става дума за гласуванията, които вече направихме за Фонда за приспособяване на глобализация, за тези прехвърляния сега. Трансферите също са предмет на предложение на комисията и всички възможни трансфери трябва да бъдат направени преди коригиращия бюджет. Това е преди коригиращ бюджет номер 6, който все още очакваме. Почти 500 милиона евро е общата стойност. Доста под миналогодишната стойност, която беше над 700. А по-миналата година, мисля си, че беше 1 милиард и 70. Всичко това означава, че изпълнението на бюджета е по-добро и към края на бюджетната година то е добро. Независимо от това, трансферите не са достатъчни да се изкара с този бюджет до края на годината, тъй като сумата е твърде скромна. Комисията остави на страна едно б и разбира се, това ще повлияе върху исканията за плащания. Бюджетните пера които са свързани с глобалния трансфер, са много бройни 65. И те трябва да бъдат укрепени и засилени. Тези 65 се отнасят до всички функции, не само до едно Б. A carico di 45 linee di bilancio. hanno. И те се прехвърлят от 45 бюджетни пера. Така че трансферите са доста ограничени по обема си и 13 бюджетни бера са укрепени. Аз мятам, че това е важно, защото ако разгледаме малките и средни предприятия и научно-изследователска дейност, имаме плюс 18 милиона, 22 за Галилео. допълнителни средства има и за сателитните навигационни системи. Имаме плюс 13 за общата политика за рибарство в отвъдморските територии. Същото вежи и за борбата срещу престъпността. И 64 милиона са за хуманитарна помощ и над 40 за продоволствена помощ. Така че общо става дума за Di cui le più importanti mi sembrano ITER. Става дума за една доста сериозна сума. И мисля, че ИТЕР беше най-важната точка. Тук 90 е трансфера и също така бюджетното перо за осигуряването на ядрен безопасност и извеждане на АЕЦ от експлуатация минус 30 милиона. Също така има урязвания за Афганистан 65 милиона. Това е по функция 4А. Така че това са най-важните моменти в цялостния пакет, но цялостната сума е сравнително ограничена. Малко над 400 милиона. Това е много по-малко, отколкото преди. Други важни трансфери или са в 31 и 32. Много обсъждахме тези точки, когато обсъждахме и бюджет за 2012 година. 31 се отнася до оттегляне на резерва, който беше заделен за Шенгенската информационна система. 9 милиона бяха сложени като резерва и помолихме комисията да ни даде по-добра дефиниция през 2012 година и да изясни някои технически подробности, така че да знаем какво е реалното състояние с програмата. Комисията да ни предостави исканите от нас подробности, така че можем да отеглим нашата резерва по този повод. 32 е частично оттегляне, 50% от резерва, който бяхме заделили за Frontex. Най-вече става дума за дейността на Frontex в източното Средиземноморие. Наблюдава се значителен напредък в сравнение с 2012 година, така че има всички условия да се освободи поне половината от резерва, който бяхме заделили миналата година. Това отново са най-важните аспекти пакета. Другите корекции са чисто технически, за да се гарантира извършването на плащането и трябва да мобилизираме средства, за да извършим плащания, за да можем успешно да изпълним бюджета през следващата финансова година. Благодаря, Франческа. Euh, Наскоро След като подготвихме дневния ред, получихме молба 34, за 34 милиона за обучение през целия живот. Може би можем да гласуваме и по това, ако сте съгласна, госпожо Доклача. Благодаря ви за това. Така. Докладчикът ни запозна със съдържанието на това какво се предлага относно прехвърлянето на средства от едни бюджетни пера в други и допълнителни искания. Има ли въпроси? Да, Сидония има думата. Заповядайте. Искам да кажа следното. Задам си въпроса дали нашия докладчик споделя това мнение. Когато прочетох обясненията, представени от комисията, Останах с впечатлението, че повечето от тези прехвърляния са свързани с определени закъснения, някакви партньорства, които не доведоха до резултатите и нататък. Тоест, горе-долу ситуацията винаги е една и съща приблизително. Тоест, мога да предположа. И сега говоря за бюджетните пера, по които има намаление на средствата. Предполагам, и искам да попитам докладчика и комисията, дали тези пари, предполагам, че може би тези пари ще бъдат поискани по-късно. Тоест, просто тези пари ще бъдат прехвърлени за бъдещ период. Може би това е още един елемент, който трябва да добавим към съдържанието на преговорите, които ще водим по време на помирителната процедура, защото голяма част от тези 419 милиона са свързани с прехвърляни, сред, прехвърлени средства, за да се посрещат някакви бъдещи потребности. И искам да попитам как да решим този проблем с все още неизпълнените договори или договори, които вече са изпълнени, но още не са платени. Ние в тази парламентарна комисия всички искаме да включим този въпрос, така че той да бъде обвинен с проблема за плащанията, който ще поставим. Благодаря ви. Да, смятам, че сигурно сте права. Може би Европейската комисия би искала да се изкаже. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Наистина цялостният трансфер, който е предложен в момента, засяга кредитите за плащания. Ще въпрос за намаляване на кредитите на плащания, за да се проследи състоянието на изпълнение на бюджета. Така че като цяло става въпрос за 0,3% от общите плащания на въпросът дали тези плащания трябва да се използват а, за бюджетните линии за бъдеще, отговорът е да. Става въпрос а, за графика. В някои бюджетните кредити, в някои бюджетните линии, извинете, предвиждаме съкрещение, защото няма да може да се извършат плащанията до края на годината, но е ясно, че в този случай плащанията трябва да се извършат а, през 2013 година. Така че е ясно, че част от задълженията да се прехвърлят към 2013 година. Ясно е също така, че те ще бъдат обхванати в общите ангажименти за 2013 година и в течение на годината винаги ще има възможност за коригиране на кредитите за плащания, включително чрез трансфери. И разбира се, ако в края на годината се използват всички възможности и тогава единствената възможност за комисията ще бъде да поиска допълнителни кредити за плащания чрез коригиращ бюджет. И това е бюджета, който ще бъде представен едната седмица. Благодаря. Това е господин председател. Председателят. Добре. В такъв случай добрата идея е, че са направени оценки на потребностите за всички бюджетни редове. Лошата новина е, че не можем да пристъпим към трансфера, защото поради забавяния по различни причини при исканията за кредити за плащания по тези редове. И следователно ще трябва да се увеличат кредитите за плащания на редовете, където не достигат съответните средства. Или да го ми казано, на практика това означава, че това трябва да се извърши чрез коригиращ бюджет, за някои бюджетни градове, може би още през идната седмица. За останалите, е, чрез коригиращите бюджети за 2013 година. Но Сидония е права, не бива да забравяме този трансфер и обясненията на комисията, когато започна преговори с съвета относно коригиращият бюджет за 2012 година и бюджета за 2013 година. Добре, сега преминаваме към гласуване за всеки отделен трансфер. Започваме с 34. Относно програмата Учене през целия живот. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 29 за? Против? Въздържали се? Приема се. 30. Това е общият годишен трансфер. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 31 за, против, 2 против, въздържали се, приема се. 32 за, против, 2 против, въздържали се, приема се. 33 за, против, 1 против, въздържали се, приема се. Относно другите раздели, докладчикът ни не е тук. Le rapporteur n'est pas là, donc... Както казах, докладчикът не е тук, но доколкото разбирам, той е има положително становище за всички прехвърления. Първото прехвърляне е свързано с съда. С цел финансиране на потребности, свързани с пенсиите. Има също така и прехвърляния за кредите, за, персон... за кредитите отпуснати за персонала на съда. Това е относно 12. И относно новите информационно-комуникационни технологии, това е прехвърляне 5 и за софтуера прехвърляне 4. Тук вече преминахме към Комитета на регионите. Както виждате, разполагате с целият списък в Common News, в нашата брошура. Виждате, че има и един трансфер, свързан с социалният и економически комитет. Става в дума за кредитите за експерти. Има ли коментари или възражения? Не. Може да гласуваме анблок. Добре. Кой е за? Против? Въздържали се? Прехвърлянията се приемат. Благодаря ви. И така преминаваме към доклада на господин Альфонси. А, било отложен. Жалко. В добра форма сме. Можем да гласуваме и по последните три доклада, но те са отложени, тъй като и докладчикът не е тук. Благодаря ви. Няма нищо по точка разни. А, има нещо, Юта. Plenum tut. Ich aber auch noch nie getan habe. Да. Искам в пленарната зала да обясня своя вод, защото забелязах, че хората си задават въпроса защо ще гласувам срещу фонда за глобализация и срещу прехвърлянето на средства за Дания и Германия. Това наскоро направих и когато ставаше дума за Швеция. Смятам, че тези държави членки на Европейския съюз, които които ни наложиха бюджета за 2010 година, те ни извиха ръцете, а сега те смятат, че могат да получават средства от Фонда за приспособяване на глобализация. Това е много нахално. Да искат те, точно те да получават средства от този фонд, вместо да харчат пари от собствения си бюджет. Затова ще гласувам против. Ингеборг, вече, глас... вече говорихме за това миналата седмица. Тези пари от Фонда за приспособяване на глобализация ще отидат в бюджета на Германия. И чиновниците, които трябваше да свършат работата, не си я свърши. Това въжи най-вече за Министерството за етоста. А за всички нас това означава, че просто ние насочваме средства към немския бюджет, към, извинете, към бюджета на Германия. И смятам, че това е неетично в конкретния случай. Добре, това беше декларация за гласуването. Инка също да ни обясни защо е гласувала и мисля да спам до тук, защото не смятам да разискваме вече направеното гласуване. Не става дума за парите, които ще отидат в бюджет на Германия или финансовото министерство. Това ще са пари, които ще бъдат изплатени. смятам, че е доста странно, че казвате, че някои трябва да получават пари от този фонд, а други не. Каква европейска солидарност е това? Искаме да има солидарност, иска да се, а някой иска да се намали бюджета на Европейския съюз. Смятам, че това е много опасно. И това не е в наш интерес. Включително, като казвам наш, не е в интерес на Европейския парламент. Добре, заключение да живеят собствените средства. Eu dizer que Господин председател, само искам да кажа, че изцяло разбирам причините, изтъкнати от Юта, аз ще гласувам за. Използването на средствата от Фонда за приспособяване към глобализацията е важно, независимо от това, към коя страна ще се насочват средствата. Кризата става все по-тежка и все повече страни ще имат нужда от средства от този фонд. Знам, че има шизофрения. Правителствата искат да урязват бюджета, от който се насочат средства към този фонд и също време искат да използват средства от този фонд. Може би шизофрения е много тежка дума, но де-факто точно за това става дума. И що се отнася държавите членки, някои държави членки са станали жертва на колективни експерименти, така че смятам, че трябва да гласуваме за. Коментарите. Е Добре, благодаря ви. Мисля, че тези коментари наистина допринесоха за разискването ни. Благодаря ви. Закривам заседанието. Поздравления за ефикасната работа. Моля координаторите да останат в залата. Ще имаме устен превод на английски, френски и немски. Координаторите имат ли нужда от друг език? Португалски за ауда. Освобождавам останалите устни преводачи, които разбира се могат да останат до 12.30, ако искат да присъстват на заседанието. В противен случай продължаваме с работен режим английски, френски, немски и португалски. Имам два минути почивка и ще се срещнем отново другата седмица. Край на заседанието.